да ги намалим като бройка, ще работим и по по-дългосрочната визия. Благодаря ви. Благодаря на колегата Хилдегард. С това приключихме от това обсъждане и преминаваме към следващата точка от дневния ред. Разрешени здравни претенции за храна предложение за резолюция. Докладчикът се отказва от становище. Направо започваме с изказванията на политическите групи. Колегата Сумоса, две минути. Благодаря. От 2006 година регламентът за разрешените здравни претенции за храни е в сила, но той не се прилага. Липсват екологичните профили. Защо липсват? Защото концепцията не е изпълнима. Много хора от този парламент винаги са го казвали, но в крайна сметка се прие да има профили на хранителните стойности, защото комисарят по здравеопазването настояваше за това. Но те не работят. Не можем да разделим храните на добри и лоши. Има добро или по-малко добро хранене, добър или по-малко добър начин на живот. Никой не се храни целодневно с едно, един и същ хранителен продукт. Тъй, че ние, християн-демократите в НП, винаги сме настоявали, че не може да се оценява една единствена е, храна. Сега комисията иска е, произволно да въведе разрешение за здравни претенции, е, т.е. върху етикета да се въведе профил на хранителната стойност. По този начин комисията обаче нарушава закона, защото пренебрегва законното определение за хранителен профил, така както е залегнало в действащото законодателство. Имам принципно възражение защото не можем през задната вратичка да вкарваме профили за хранителната стойност на всеки отделен а, продукт. В а, регламента ясно е казано, че става въпрос за групи хранителни а, продукти. Не можете да действате и против становището на органа, Европейския орган за безопасност на храните. Така че не съм аз също не съм да затластяв... за да затластяват хората, но не може така. Сега колегата Шалде, може, две минути. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Групата НП и госпожа Сомер искат да се сложи край на хранителните и здравни е, претенции, които могат е, да подведат потребителите но всъщност последиците биха били съвсем различни. Ще има а, хранителни а, профили на шоколадчетата и на бомбоните, показващи тяхната хранителна стойност, нещо, което за нищо не служи. по-скоро даже а, служи за интерес, интереси, на интересите на големите корпорации като Несле и прочи. И така, по-скоро смятам, че е по-добре да се подкрепи настоящото предложение на комисията. Комисията не смята, че трябва да се намалят означенията на етикетите на продукти с твърде много захар, например, въпреки че те влияят на множество здравословни състояния, включително диабета, сърдечно-съдовите заболявания и прочие. И така съм против становището на НП. Благодаря. Сега колегата Шлитър, две минути. Е, Благодаря, господин председател. Комисията представи предложение, в което се предвижда едно съвсем малко ограничение за посочването на здравните претенции, но държавите членки имат своя собствен, свои собствени системи в повечето случаи. Мисля, че мнозинството от нас все пак е на мнение, че когато примерно върху опаковка спагети е записано, че въглево, въглехидратите са полезни за мозъчната дейност, не знам какво да кажа. Трябва ли да има норма в Европа, която да посочва размера на, т.е. дяла на въглехидратите в даден продукт. Мисля, че е, съветът трябва да поеме своята отговорност и да приеме, че не могат да се е, посочват здравни претенции, които нямат смисъл. Ето, че предложението вече е внесено, но тези претенции или тези данни на етикета винаги трябва да посочват до какво е съдържанието на различните хранителни вещества. Не бива да работим по посока на пълна забрана. Няма как да знаем дали такъв един процес някога може да приключи и дали няма да се стигне до абсурдни информации върху етикетите, например, на а, варивата. Мисля, че не бива да въвеждаме такива разпоредби за хранителните продукти, които консумираме. Има, разбира се, значими а, значима информация, която трябва да се посочва, но в никакъв случай да не поемаме риск. Изчерпаха се ораторите от името на политическите групи. Спонтанни изказвания. Колегата Магина. Съвсем накратко, господин председател. Този тип дебати, честно казано, ме отказва от вечеря. Ако... А, няма нужда по храните да имам етикети, е, които само да бъркат хората. За съжаление обаче е, това се случва все по-често и гражданите всъщност се объркват повече, въпреки допълнителната информация, която получават. Е, много хора просто не са достатъчно наясно какво представлява един добър хранителен режим. Затова трябва да сме изключително внимателни по отношение на това каква информация се предоставя на потребителите, да има яснота и простота. А, в крайна сметка, както казаше моята баба, разнообразието е важно. Благодаря, госпожо Магинес. Госпожа Каденбах има думата. Благодаря. Исках само още веднъж да обърна внимание, защо изобщо въведохме регламента за здравните претенции. Не за да объркваме потребителите, а да им дадем сигурността за това, че върху това, което е написано върху продукта, има научно основание. За това се присъединявам към преждеговорившата колега. Благодаря. Председателят, благодаря на госпожа Каденбак. Сега даваме думата на комисар. Благодаря ви, уважаеми членове на Европейския парламент. Господин председател, нека представя позицията на комисията. Европейската комисия предлага да имаме включването на една здравна претенция, най-вече при храните с комплексни въглехидрати. Така ще може върху продуктите с ниско съдържание на захар или с естествени захари, като плодовете, това да може да се отрази. Същевременно при продукти, които имат добавена захар, като различни сладкиши и напитки, няма да може да се включва такава здравна претенция. Нека кажа, че здравните претенции вече са факт на пазара. И не се ли вземе окончателно решение от законодателя, ситуацията няма да се промени. Ето защо комисията предлага да се ограничи обхвата на мярката. В този случай се предвиждат и много строги условия, които проистичат от позицията на научната общност – тези условия бяха надълго и на широко обсъдени с държавите членки и получиха почти единодушна подкрепа. Така продуктите с добавена захар няма да бъдат промотирани и ще могат да се разработват по-целенасочени стратегии в областта хранене и здравеопазване. Същевременно виждаме, че от една страна членовете на Европейския парламент подкрепят позицията на Комисията по околна среда. Не се предвиждат ограничения при въглехидратите и здравните претенции при това положение могат да се вписват при всички продукти, включително и тези с добавени захари. Има и друга група евродепутати, които обаче са на мнение, че здравната претенция е подвеждаща, че тя само насърчава консумацията на захар и за това не бива да бъде насърчавана. Следователно, не би трябвало да се вписват никакви здравни претенции за каквито и да било храни. Господин председател, аз мисля, че здравната претенция би трябвало да е част от етикетирането при строго определени условия. Разбира се, не може да имаме здравна претенция без ограничаване на захарното съдържание. Ето защо ние призоваваме членовете на Европейския парламент да не подкрепят предлаганата резолюция. Благодаря. Благодаря на комисаря Хилдегард. И имаме резолюция B70437 от 2013 година, която е внесена. Гласуването ще бъде